Good afternoon, ladies and gentlemen. Здравейте, уважаеми колеги. Аз се казвам Маркус Пипер. Не съм госпожа Кресле. Преминавам на немски. Госпожа Гресле е болна Желаем и всичко добро. Бързо възстановяване. За това ще я заместим като председател днес. В същото време трябва да пиша доклада за финансирането на неправителствени организации, така че докладчик съм по тази тема. И е, съвместявам две функции – днес, както съм докладчик, така и е, ще председателствам. За съжаление, е, това е най-економичният начин да процедираме днес. Радвам се, че има голям интерес към нашето заседание днес. Радвам се, че и колегите присъстват. Ще ви обясня накратко защо искаме да се занимаваме с тази тема. Комисията по, бюджет, по контрол на бюджета по принцип отговаря за прозрачността, за използването на европейските средства. В много програми имаме разпоредби за прозрачност. Ето, например, ако вземем структурните фондове, има изискване за прозрачност по отношение на всяка програма, на всеки бенефициент. Ние много държим наистина това да се случва, държавите членки да публикуват тази информация. И знаете, когато имаме освобождаване от отговорност, винаги има проблеми с структурните фондове, с аграрните фондове, но въпреки това трябва да кажа, че през последните години настъпи подобрение – Нещо, което за нас е ново, е финансирането на неправителствени организации и съответните и съответната проследим, проследяемост на парите. Имаме чувството, че всяка генерална дирекция в комисията че всяка генерална дирекция процедира както тя реши. Ние не, не искам да кажа, че нещо иска да. че, че е, генералната дирекция иска да потулят нещо. Не, но сравнимостта е много малка, много ниска. И това е нещо, което комисията може да направи по-добре. А, поне за нас като политици това би било много важно, защото ние имаме отговорността, ние носим отговорността да контролираме какво се случва. И контролът е много труден. Това е първата причина. Втората причина е, че сме загрижени за това до каква степен неправителствените организации се подкрепят. В крайна сметка комисията е част от а, изпълнителната власт. Ние като парламент сме законодателната част на властта. изпълнителната власт дава парите, дава експертизата, за да може да повлияе на законодателната дейност. И това в Европа е практика. В много от държавите членки това е практика. Но в този смисъл имаме нужда от повече информация за сектора, на неправителствените организации, особено когато се очаква от нас да аргументираме защо определени структури трябва да бъдат подкрепени финансово. В този смисъл ще имаме въпроси. Радвам се, че днес имаме толкова известни оратори и експерти, Давам веднага думата на Европейската комисия. Първият оратор е Виктория Касадо. Надявам се, произнасям името правилно. Радвам се, че сте сред нас. И от името на комисията може да обясните как подкрепяте неправителствените организации? Какви са процедурите? И как работите с другите генерални дирекции? И така, първото изказване от комисията е на, господин, на госпожа Жил. След това ще имаме изказване от експерти, след това ще имаме възможност за въпроси и отговори и след това ще осветлим перспективите на другите европейски институции, включително и на Сметната палата. Ще чуем и гласа на неправителствените организации. Надявам се изслушването да е интересно за всички и така давам думата най-напред на госпожа Жил Касадо. Thank you very much. Thank you very much for this invitation. Благодаря. Благодаря за поканата. Мисля, че е много хубава възможност да говорим по тази тема, да говорим и по този доклад. През последните месеци говорихме по доклада. Надявам се, че ще може да ви дадем повече информация. За какво ще говоря сега? Как изглеждат процесите на финансиране на неправителствените организации? Как изглежда прозрачността, видимостта? Каква е ролята на законодателната дейност? Ще ви дам няколко цифри и накрая ще ви дам обзор за предложението на новия финансов регламент, който бе представен миналата година в септември. Парламентът и съвета обсъждат този текст. Имаме доклад, който трябва да бъде обсъден до май тази година. И така ще има доклади от двете институции. Ние ще ги вземем предвид и ако имате естествено ме, предложения за мерки, ние също ще ги вземем предвид. Ролята на неправителствените организации, особено за парламента, е важна. Ролята им за прилагането на европейските политики. Те ни помагат не само при прилагането на европейските политики, но също така е, от тях идват много идеи за развитието на европейските политики. През годините тези неправителствени организации допринасят за прилагането на политиките. Това е нашето заключение. Тяхната роля отговаря на целите на европейските нашите политики и в рамките на нашето сътрудничество ние развихме различни форми на сътрудничество. Има различни методи. Една от тези форми, това са грантове. Грантовете. И сме развили рамково споразумение за сътрудничество с неправителствените организации. То структурира нашето сътрудничество и се базира на доверието между нас. Така работата на място става по-лесна, по-гладка. Сътрудничим си главно в областта на, на хуманитарната помощ, но и в областта на помощта за развитие. Ние обвързваме работата си с неправителствените организации в системата за прозрачност, FTS и Ние публикуваме също така и програмата, оповестяваме програмата, в която неправителствените организации участват. През 2010 година парламентът изготви един доклад. Предстои да се изготви подобен доклад за следващия отчетен период. За тази цел ще ви дадем информация за нашата си FTS система системата за прозрачност. Сега ще ви дам няколко цифри за финансирането през миналата година. Ние не даваме информация за финансирането на подфункция на функция 1А, т.е. Хоризонт 2020, е, про, про, програми за изследвания и Erasmus+. Плюс. Така че няма да се концентрирам върху тези програми. Няма дефиниция на европейско равнище за неправителствена организация. Такава дефиниция не съществува, защото националните дефиниции са много различни. И ние стигнахме с комисията до заключението, че не е възможно да имаме единна дефиниция. Това в много доклади е отразено. Доклади на парламента. Информацията на комисията се основава главно се основава главно на, на собствените декларации на неправителствените организации, т.е. организации, които сами се определят като неправителствени. А това са не правителствени организации, т.е. идват от частния сектор и не, и, и не преследват търговска цел. Основното послание тук е 1,1 милиарда е евро, половината поне са разпределени от тези средства за най-големите 50 неправителствени организации. Имаме около 900 организации, на които сме дали около 1500 договора. И тъй като сме изключили функция 1а, повечето договори са под функцията Глобална Европа, т.е. функция 4. Да ви, за да ви дам една представа, да ви дам представа, е, кои са програмите, в които участват неправителствените организации – трябва да кажа, че това е хуманитарната помощ, помощта за развитие, човешките права и административния капацитет. Почти половината от помощта се пада на хуманитарната помощ. Но тези сектори не са единствените, в които имаме участието на неправителствени организации – това са обаче най-големите сектори, където има участие от неправителствени организации. А тук на този слайд виждате различните видове финансирания, различните инструменти. Председателят каза, че има нужда от повече информация за самите суми, но и от повече информация за самите процеси. 95%, над 96% се дава под формата на, грант, и, на грантове. И така ние даваме грантове за специални дейности, които се прилагат на място от тези неправителствени организации. Имаме и оперативни грантове, така поддържаме някои от разходите на някои институции. И също така даваме под подкрепа при обществени поръчки. Виждате тук три, трите институции, които са получили най-многото помощ от комисията. Надявам се, че това е което сте видели и в доклада. Това са цифрите, които споделяхме през последния месец. Е, те са достъпни и в публичното пространство. Може би е интересно да ви представя това, което сме предложили за бъдеще, са да улесним неправителствените организации да прилагат европейските политики на място и да улесним процедурите, в които те участват. Какво предлагаме ние? Ние предлагаме мерки на, вси, на, вси, на всички нива на процеса на прилагане. Предлагаме опростяване при заявленията, при подаването на заявленията. Тук предлагаме ограничение на изискванията за някои финансови документи, административни документи. Ако те се изискват на национално равнище, ние, ние няма да искаме допълнителни такива документи, когато те заявяват участие. Освен това, предлагаме да се приеме, признае и работата на доброволците, защото доброволческата дейност няма възможност за много подкрепа. Неправителствените организации разчитат много на доброволческия труд, защото те нямат възможност да плащат регулярни заплати. И така ние смятаме, че тези разходи е, са допустими за подкрепа. Повечето неправителствени организации, те работят за комисията, но и за международни организации. Те работят и за национални администрации. И в този смисъл ние сме направили предложение за намаляване на контрола и да намалим доколкото е възможно отчет, отчет, задължението за отчетност. Защото това, което разбираме от нашите партньори, е, че те прекарват много време, отговаряйки на въпроси, на различни аудитори, вместо да прилагат програмите, по които работят. Особено когато получават финансиране от два или три източника, те трябва да отговарят и да се отчитат пред съответните изци. И така, въпросът е докъде може да стигнем. В бъдеще ще се опитаме да преминем към електронни грантове и електронни обществени поръчки. Ще се опитаме да улесним обслужването на едно гише, т.е. да има едно заявление на всяка година или на всеки две години. и документите, които се подават, да се подават, подават веднъж. И тези документи да са достъпни в комисията, да могат да бъдат да бъдат използвани при различните контроли. След, за периода след 2020 година ние ще се опитаме да хармонизираме процедурите, особено що се отнася до различните видове програми, програми за изследване, хуманитарна помощ и развитие, така че нашите партньори, неправителствените организации да не трябва всеки път да променят свой, своя подход, когато заявяват участие. Надявам се, че във времето, което ми дадохте, можах да обрисувам една обща картина за работата си с неправителствените организации и целите, които имаме за бъдеще. А с интерес ще изслушам това, което ще последва се изявление от колегите и експертите. Да, благодаря, казва господин Пипер. Благодаря на комисията за това въведение. Благодаря, госпожо Касадо. А сега давам думата на нашите консултанти, които ще представят студия поръчана от Европейския парламент за работата на, с неправителствените организации и финансирането им. Може би веднага да задам един въпрос на, на господин на госпо... към експертите, може ли да ми кажете кой ще е експертът, който ще представи текста? Господин Акерман или госпожа Пера... Перо? Господин Акерман, така ли? Добре. Тогава задавам въпрос на господин Акерман. Комисията не отговори на моят първоначален въпрос. А именно, доколко парите, които не са никак малко, които се отделят за които и стигат до големите неправителствени организации, как е, тези пари или част от тези пари стигат до по-малките неправителствени организации, така че да могат тези пари да бъдат проследяеми, защото именно малките организации се облакват, че те са ощетени при европейското финансиране. Какво се случва във втората фаза, след като големите неправителствени организации са получили многото пари, как тези пари се а, разпределят по-надолу и има ли документация на, за това равнище на разпределяне на парите? Моля, имате възможност да представите изследването си. Uh, Благодаря ви много. Искам да отговоря първо на поставения въпрос на базата на доклада от проучването. От 18 до 20 страница в подробности се дава информация за финансовата прозрачност. Там се посочват доста от ограниченията. Разбира се, добре е всичко да бъде качено в интернет, да имаме достъп до тази база данни, но когато се опитваме да правим детайлен анализ, се натъкваме много бързо на пречки, които не ни позволяват да го направим. Аз не съм убеден на базата на изслушаната презентация дали са предвидени стъпки, за да се разреши този въпрос. Доста често разпределенето на грантовете от координиращото НПО към партньорите, включени в консорциума, не се показват ясно. Надявам се този въпрос да бъде решен в бъдеще. Това е сложен въпрос. Има доста сложни системи, и не може толкова лесно да се разреши, по мое мнение. Okay. Uh, yeah, so this... Uh, Нашата кратка презентация ще обърне внимание на тези два въпроса, които са включени в проекто програмата. Заглавието на проучването е бюджетен контрол върху финансирането на НПО от, неправит... от европейския бюджет. Някой разглежда този въпрос като вид одит, но това проучване не прави никакви коментари относно спазването на договорните изисквания към Европейската комисия. Ограничаваме се само до общи наблюдения. Що се отнася до Европейската комисия, основните неща, които бяха откроени от проучването, че има доста сложни системи и процедури за скрининг, за наблюдение и контрол върху грантовете и това включва и система за ранно разкриване и изключване. Но, както вече казах, няма единна типология при въвеждането на данни в системата за финансова прозрачност, което осложнява анализа по политиките. Има също несъответствие в данните, както вътре в системата на комисията, така и между различните системи. И за това е доста трудно да се направи съпоставка между информацията, която идва от различните източници на комисията. Както току-що казах, преразпределението на грантовете не се отразява. Системата за финансова прозрачност отразява това в известен смисъл, но не се показват точно отпуснатите средства, само тези, които са предвидени в бюджета. Натъкнахме се на един случай, където изглеждаше, че може да има различно тълкуване на правилата от различните отдели на комисията, което осложнява работата на неправителствените организации, тъй като няма яснота относно правилата, има различни източници на сходна информация, което затруднява спазването на изискванията. Относно преразпределенето, Системата за финансова прозрачка, про, а, финансова прозрачност, виждате тук флагчето на този слайд, координиращото НПО, което обаче изглежда като черна котия. Много трудно да се разбере, когато се отиде на вебсайта на НПО, по какъв начин става разпределенето на средствата. Там са отразени извършените дейности, резултати и прочее, но е много трудно те да се свържат с конкретните поети ангажименти. В продължение ние устанихме, че има доста припокриващи се НПО мрежи. Има НПО, които членуват в различни мрежи. Както каза и колегата ми, преразпределенето на средства от Европейския съюз между партньорите не е толкова ясно. Трябва да се изисква допълнителна информация, за да се получи известна яснота. Не е ясно какво прави и кой го прави с средства на Европейския съюз. Тази информация доста трудно се намира. Също е сложно да се съпостави информацията от системата за финансова прозрачност, различните отдели на комисията и от отчетите на НПО. Има липса на яснота. Връзката понякога трудно се открива между средствата, които са изразходвани и дейността на НПО. Установихме, че НПО осигуряват различна степен на, на видимост на това, което прави Европейския съюз и понякога трябва доста да се потрудим, за да стигнем до информация за това. Освен това установихме, че публично достъпна оценъчна информация а, съществува в ограничен мащаб, там където въобще има НПО не изпълняват договорните си задължения, поне това се разбира от някой, но ние нямахме това предвид. Действително има НПО, които получават доста средства от Европейския съюз. И за това е по-добре да има и повече наблягане на действия, които да показват участието на Европейската комисия при осигуряването на средства по проектите или така наречената видимост. Що се отнася до препоръките, ние разбираме, че тъй като е трудно да се достигне до съгласувана дефиниция на НПО, за да може да се анализира финансирането, бихме могли да предприемем стъпка във вярната посока да бъдат договорени дефиниции за различните видове организации, без непременно да се използва термина неправителствената организация НПО. И също да бъдат отсети у нези организации, които не представляват интереса като научно-изследователски институти и университети, както беше в случая с проучването, което обсъждаме. Една обща система на Европейската комисия за следене на отпуснатите гранове, грантове би направила информацията по-лесно разбираема, но това е доста сложна задача и вероятно ще отнеме повече време. По време на проучването се натъкнахме на случай, където получената информация показва, че вместо да разчитат на организации да докладват за различни ситуации на комисията, поне за големите НПО, би било добре, може би, комисията да прояви активност и да проверява тези въпроси. И на последно място по видимостта. Аз вече се спрях на този въпрос, но искам да допълня, че не става дума само да се използва лого, а по-скоро да се даде информация за финансирането, откъде идва финансирането за дадена програма, и колко средства са получени през годините от комисията по дадени програми и това да се предостави на обществеността по един по-последователен начин, да е, е лесно достъпна тази информация. Няколко НПО казаха, че съществува доста налична информация. Това е така, но тя е нещо като пъзъл. В нея има много различни части и е трудно те да бъдат стиковани, за да се получи ясна картина. Това изисква а, време, това изисква също и бюджетни средства. Благодаря ви. Поразумели сме се сега да има т.е. да имаме въпроси и отговори след трите колеги, които още предстоят да се изкажат. Добре сме във времето. Затова предлагам да чуем още тримата експерти, т.е. комисията, и експертите от Сметната палата, след което ще имаме възможност за дискусия. Давам думата сега на Жан-Луи Вил. Вил, той е директор на човешки ресурси и миграция, международно сътрудничество и развитие, генерал, генерална дирекция на Европейската комисия. Давам ви думата. Моля. Uh, vielen Dank. Um, first of all, thank me. Най-напред искам да благодаря на парламента за това, че организира този дебат. Ние приветстваме тази възможност. Знаете, че организациите на гражданското общество са основни бенефициенти на средства през годините и за това е съвсем уместно да водим такава дискусия. Може би има пропусната възможност Сега фокусираме дебата върху НПО. Действително, НПО са една съществена част от това, което предоставяме на гражданското общество, но това е около 25% само. Говорим за неправителствени организации, докато финансирането на организации на гражданското общество е много по-висок процент. Може би към днешна дата само за развитие и сътрудничество отиват тези средства. Аз се слушах представенията, които бяха направени тук. Запознахте се и с документа. Това е развитие от направеното през 2012 година. Ние искаме да отидем по-далече от групата на НПО и да гледаме общо на организациите на гражданското общество. Разбира се, НПО играят важна роля, но те са само една част от цялостната картина. Гражданското общество се представлява от бизнеса, организации на работодателите, социалните партньори, различни коопера... кооперации и други а, субекти, които работят в сферата на развитието. Това исках да уточня от самото начало. Аз чух, че стандартна дефиниция а, за НПО би била нещо полезно, разбирам това, въпреки е, това, ние се опитахме в нашата работа да разрешим въпроса от 15 октомври 2012 е, заключенията на съвета на базата на съобщение на комисията, одобрено от този парламент, е, дава дефиниция, която е заложена сега в правния инструмент, който е инструмента развитие за сътрудничество. Това не е обаче правна дефиниция на НПО сама по себе си. Има 28 различни ситуации в държавите членки, има различни дефиниции в други части на света. Правната рамка за НПО е много по-широка, тъй като всяка държава има своя нормативна уредба за НПО или за организации на гражданското общество, така че може да се натъкнем на различни проблеми, свързани с свободата на изразяване, свободата на сдружаване в различни държави. Знаете, че Европейския съюз не осигурява а, финансиране пряко на НПО. Ние финансираме проекти, ние насочваме нашата подкрепа за постигане на цели и резултати, които са свързани а, и за които отговарят НПО. Ние ги използваме като наши партньори, а, ние финансираме проекти, които се подбират по прозрачен начин и се финансират от нас. Ние не правим оценка на останалите дейности, които осъществяват НПО, стига те да спазват закона. Това също е важен въпрос, който следва да се има предвид. Ние подкрепяме организациите Конрад Аденауер, Фридрих Науман. Те не се разглеждат като чисто политически организации, които подкрепят една или друга партия. Има и други примери. Факта, че едно НПО има една или друга ориентация, не е основният елемент при вземането на решение дали да му се отпусне финансиране или не. Това, което ние разглеждаме, са проектите и дали отговарят на критериите и целите, които сме си поставили на базата на правната уредба, която съществува към момента. И се спазват също и процедурите за възлагане на обществени поръчки изключване на договори. НПО могат да се занимават с застъпничество, но това не е единственото, с което се занимават. Ако видим какво правят ЕКО и ДЕВКО, генерални дирекции, които финансират различни проекти, виждаме, че те работят в трудни условия, в опасни среди, в различни държави. Когато говорим за осигуряване на медицинско обслужване или осигуряването на основни услуги на хората в Алепо или други отдалечени или трудни за достъп места. Това са райони, до които имат достъп само местни НПО. И следва да имаме предвид, че по тези въпроси ние с удоволствие работим с неправителствени организации. Проблематичните случаи не са по-трудни, отколкото когато работим не с НПО, а с а, други а, субекти. Разбира се, НПО имат известно предимство, тъй като техните разходи са по-низки, отколкото на други организации обикновено. Ние публикуваме всичко, с което се занимаваме. Всички договори са онлайн. Системата е цяло прозрачна. Т.е. ние не се измъкваме. Ние знаем какви са задълженията ни относно осигуряване на пълна прозрачност. Аз разбирам вашите а, тревоги, когато казвате, че не винаги е толкова лесно разбираемо какво прави един или друг отдел, едно или друго ниво на Европейската комисия, тъй като има различно ръководство, но основните правила са еднакви. Ние можем да оперираме по различен начин, понякога, разбира се, имаме разлики в начина по който действаме, това е разбираемо, но аз не съм този, който трябва да реши дали трябва да има централизирана система или не. Аз считам, че колегите ми от Генерална дирекция по бюджета са по-компетентни да отговорят на тези въпроси. И в заключение, ние разполагаме с средства, които предоставяме на консорциуми НПО и не винаги е достатъчно ясно или прозрачно къде отиват средствата. Но нека да припомня нещо съгласно новия финансов регламент. Комисията трябва да подпише договор с консорциуми на ЕПО, както и с всички, които са част от консорциума, т.е. всички деца сега трябва да са регистрирани и да са видими. Понякога в административно отношение това създава доста тежести, защото в един консорциум могат да фигурират до 50 участника, което означава, че всички те трябва да са също подписали съответния договор. Ще спра до тук и с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря. Благодаря. Вие така зададохте въпроса, защо всъщност се занимаваме с този въпрос, след като всичко е много добре регулирано. Но моля ви за разбиране. След като говорим за помощ за развитие, е, помощ за добро съседство, след като изпращаме и делегации, след като има и специални доклади на Сметната палата, ние знаем за какво става дума, ние знаем, че как се разходват средствата, но има един, една ниша, където, докъдето светлината ни не достига. За това ви молим за помощ. Не да критикувате нашия подход. Ние не искаме централна система. Не това е нашата идея. Е, не с тази цел поне да, да следи проследяемостта на парите, ние нямаме претенции към системата. Ние просто обаче искаме като, един, като едни нормални хора да знаем какво се случва с парите от първото до последното място. В момента това не е така. Затова моля за разбиране, защото ние сме отчетни пред денакоплаците и тази отчетност искаме да я изпълним. И така, Господин Штрасер, Генерална дирекция околна среда, отговаря за програмата LIFE. Отново представител на Европейската комисия. Благодаря. Благодаря ви. Добър ден на всички. За мен днес е удоволствие да ви представя програмата LIFE, 2014-2020. Тя е програма за околната среда и действия във връзка с климата. Подкрепяме и неправителствени организации. Ще започна с една точка от преамбюла на регламента за лайф, точка 33. Тя препраща към конвенцията от Орхюс, която и изисква гражданското общество да бъде ангажирано в опазването на околната среда. В конвенцията се подчертава ролята на неправителствените организации, на гражданското общество и това, че тя трябва да бъде подкрепяна, тъй като те се застъпват за интересите на европейските граждани както в контекста на политическото развитие, така и е, при изпълнението на съществуващите правила и при разгласяването на информация за екологичните и климатични проблеми. Лайф Извинете ме, казва ораторът. Регламентът за лайф има един специален текст, член 21, във връзка с така наречените оперативни помощи целящи е, да бъдат подпомагани неправителствени организации с нестопанска цел в областта на околната среда и действията за климата, според регламента тези организации трябва да работят за целта на този регламент, а именно да подпомагат правителствата в постигане на целите в околната среда и борбата с промените в климата. В нашата програма ще ви кажа само някои цифри, за да ви запозная с нейния мащаб. Ежегодно подкрепяме неправителствени организации до сумата около 10 милиона евро, като съфинансирането е до 70% към настоящия етап, но комисията е решила в бъдеще то да бъде до ниво 60%. Как избираме нашите партньори, неправителствените организации? На всеки две години организираме е, процедура за подбор на партньорски рамкови споразумения. Е, следващата такава процедура ще бъде проведена през 2000 през е, следващата година за 2018-2019 година. В момента се работи за периода 2016-2017 година, като са подбрани 32 неправителствени организации. Критериите са те да бъдат независими, да работят в околната среда и във връзка с климата и да обхващат територията на най-малко три държави члени. Подборът се извършва с външни експерти. Тези експерти са независими от работа в тези организации и имат си собствен комитет. Имаме около 66 заявления от последната процедура, като избрахме, както ви казах, 32 неправителствени организации. Кратък обзор ще направя на областите, в които те работят. 65% работят във връзка с екологичната политика, 35% във връзка с политиката за климата. Темите, които обхващат неправителствените организации в своята дейност, 38% от тях отят в областта на природата и биологичното разнообразие, 28% в областта на климата, по-малък брой в сферата на водите, политиката и законите, селското стопанство и отпадъците. И последния ми диапозитив е, е, насочвам ви към нашата веб страница. Можете в Google да напишете Live и веднага тя ще се появи ще видите всички наши проекти. Ние от 15 години а, сме много прозрачни и можете да проследите всичко, което е правено с наши средства през този период. Искам да кажа, че първо комисията е длъжна по закон, както казах, да подпомага неправителствените организации, тъй като това е предвидено в регламента за лайф. Второ, Комисията приветства това си задължение, защото за да има по-добро управление на екологичните и климатични проблеми, трябва да бъдем подпомагани от неправителствените организации, които работят прозрачно и отговорно. Е, стремим се да ангажираме гражданското общество в процес на диалог по въпросите на околната среда и климата. Очакваме от неправителствените организации да подкрепят изпълнението на правните норми чрез разяснителна работа, чрез помощ за изпълнение на политиката и като следят дали нормативната уредба се спазва, както и да разпространяват информация за челния опит. Също така да извършват проучвания и да привнасят в развитието на политиката своите специфични експертни познания. Ако ми позволите, ще се спра и на някои често чувани критически бележки във връзка с финансирането на НПО. Често пъти чуваме упрека за зависимост, за това, че а, когато тези НПО а, получават помощ от нас, това не допринася за оперативната им самостоятелност. Точно обратното е чрез тази помощ те имат възможност свободно да изразяват своите аргументи за политиката на Европейския съюз. т.е. ние гарантираме тяхната оперативна независимост. Те свободно могат да представят вижданията си и да изразяват мненията си в рамките на демократичния процес. Смятаме, че неправителствените организации по същество имат право да изразяват свободно вижданията си и това е част от демократичния процес. Понякога се говори за липса на прозрачност. Вече ви казах как да намерите веб страницата на лайф. Е, неправителствените организации, които подпомагаме, се подбират по прозрачни и ясни критерии и всички избрани за подпомагане НПО фигурират на веб страницата. Така че, според мен, е, процесът на подбор е много прозрачен. Понякога е, се чува критиката за липса на контрол. В програмата ЛАЙФ ние подбираме неправителствените организации в зависимост от това доколко тяхната дейност се вписва в предмета на нашата политика, доколко те имат потенциала да се окаже влияние върху тази политика и върху, с оглед потенциала им да допринесат за нейното изпълнение. Всички програми много стрикно се следят и изпълнението им се проверява. Разбира се, ние винаги проверяваме дали при управлението на средствата на Европейския съюз са правилно спазени необходимите правила. Неправителствените организации имат възможност да изразяват и разногласие с нас. Това е позволило, включително и в програмата LIFE, да оформим по-добре политиката си в различните етапи от нейното развитие. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, господин Штрасър. Интересно е, че говорите за субсидии, за субсидии на разходите, е, за съгласуване на цели, е, дали и други генерални дирекции правят така, дали някои цели не си противоречат. Тоест, тези договаряния на цели, дали те могат да са послонени в някой е, партиен сектор? В какъв смисъл се простира това договаряне на цели, дали е, става дума за мероприятия и обучение на лобисти. Така че това, което вие казахте, много ме заинтересува. Във всички случаи виждаме, че нуждата от прозрачност е голяма. Сега преминаваме към Сметната палата. От Говорникът тук е господин Вернерос. Имате думата. Благодаря. Благодаря ви за поканата. Искам да подчертая, преди да започна с презентацията на английски, искам да кажа, че тази презентация отразява главно дейността под функция Глобална Европа – а не се спира точно на темата неправителствени организации в, Европе, в държавите членки. To start my introduction. И така, започвам изложението си на английски язик. Европейската сметна палата извършва проверки преди всичко на ниво законност и редовността на извършените разходи от НПО, когато те са бенефициери на проекти. Резултатите от тези проверки се обнародват в нашите ежегодни отчети за дейността в раздел Глобална Европа на многогодишната финансова рамка. Имаме и четири особени специални доклада, които искам да цитирам днес – е, в е, такива специални доклади ние извършваме по-задълбочен анализ е, и извършваме оценка, включително и на помощта, предоставена на НПО, според по-подробни критерии. През 2009 година използвахме възможността да проверим управлението от страна на комисията на така наречените недържавни субекти и тяхното участие в сътрудничеството за развитие на ниво Европейски съюз. През 2009 пак правихме такъв специален доклад за помощта от страна на Европейския съюз, която се довежда до крайните ползватели чрез организации на ОНЕ. През 2012 година направихме специален доклад за ефективността на помощта за развитие, отпускана от Европейския съюз с цел продоволствена сигурност в района на юг от Сахара в Африка. А през 2015 година направихме доклад за подпомагането от, със средства на Европейския съюз на борбата с изтезанията и за премахването на смъртното наказание. Там, както знаете, работят множество множество неправителствени организации. В нашата работа се натъкваме на този фундаментален проблем. Липсата на дефиниция на неправителствена организация като понятие. Няма международен консенсус по въпроса. Много е писано за тази дефиниция, много е говорено за, него, за нея, много беше казано и днес. Значи, ООН и други международни организации не са неправителствени организации, това е ясно. Използваме термина недържавен субект, но се опитваме да бъдем разбираеми за тези, които четат нашите доклади и за това започнахме да използваме и термина НПО или организация на гражданското общество. Струва ни се, че дори не е възможно да се направи определение на е, понятието НПО. Е, ние в Европейския съюз в крайна сметка винаги се стремим да даваме превес на съдържанието пред формата. Финансирането на НПО е съпроводено с някои рискове. Разбира се, всички бенефициери носят някакви рискове от гледна точка на доброто финансово управление. Такива рискове има и при НПО. В контекста на помощта за хуманитарно развитие има много големи рискове, които се дължат на контекста в развиващите се страни, особено когато става дума за местни НПО. Има голям брой операции свързани с тях финансови изделки, които се осъществяват чрез сложни вериги, включително с участието на организации и агенции на ОНЕ. НПО са извънредно разнообразни по характера и дейността си, пръснати са в географско отношение – и е добре да подчертаем, че за периода 2014-2020 година има 8 различни инструмента за сътрудничество. При това говоря само за извън Европейския съюз. Освен това, при неправителствените организации се прилага така нареченото пряко управление, а помощта се извършва чрез безвъзмезни помощи, така наречените грантове и е много важно да се е, следи за спазването на критерия, който изисква НПО да не се стреми към изличане на печалба. Е, НПО предават информация на комисията. Често пъти тази информация е самостоятелно изготвена декларация и понякога тези декларации се извършват, е, осъществяват Изготвят се по методики, различни от използваните в комисията. Така наречената система КРИС е непълна. Това е общата информационна система на, за външните отношения в частта и неправителствени организации. И идентифицирането на НПО понякога е затруднена. Това много затруднява и нашата работа. От гледна точка на рисковете за законосъобразност и редовност, в случая при, с НПО ние изследваме законосъобразността и редовността на начина по който се изразходват грантовете. Най-често се натъкваме на извършването на разходи, които не са позволени. Понеже данните ни са пръснати, голяма част от бенефициерите не са а, неправителствени организации в областта на развитието и хуманитарната помощ. Е, дейности, които е, не са е, предвидени в споразумението за отпускане на помощта, разходи, извършени извън периода, в който са били разрешени, възстановяване на недопустими за възстановяване данъци, липсваща документация, оправдателни документи, неразрешено изнасяне на дейността към изпълнители, не спазване на тръжни изисквания или на изискванията за възлагане на договора. Това са най-честите проблеми, с които се сблъскваме при неправителствените организации. Сега, що се отнася до това, отговарят ли неправителствените организации на критериите за отпускане на помощта? Е, понякога се налага да навлизаме в дълбочината на проблема. Дали не става дума за неправителствена организация, която защитава частни интереси или пък е, е, да защитава държавни интереси, които се прикриват умело чрез една поредица, верига или каскада от неправителствени формирования. Това е проблем като се има предвид, че става дума все за безвъзмезни помощи. Много и много неправителствени организации силно разчитат на финансиране от страна на Европейския съюз. Може да се очаква повече прозрачност, особено на уеб страницата. Често пъти за дадени проекти дори не може да намерите флага на Европейския съюз, който да се означи, че средствата за проекта са европейски. по отношение на рисковете при изпълнението, Понякога са твърде амбициозни целите на неправителствените организации, въпреки че те изцяло зависят от капацитета на държавата. Това е особено видно в проекта за продоволствената сигурност в района на юг от Сахара и в проекта за борба с изтезанията и слагане на край на смъртното наказание. Също така е, има е, прекалено много е, разпръсване, фрагментиране на помощите между по-малки неправителствени организации, между малки проекти, прекалено голям брой проекти се финансират с малки суми, а това не позволява голяма ефективност. А също така риск при изпълнението на проектите можем да открием при подбора на самите проекти. От една страна, Малките и местните неправителствени организации се нуждаят от такъв тип безвъзмезно финансиране повече от всеки друг. Те нямат високи режими и разноски и хората в страната започват да се чувстват съпричастни към това, което правят тези неправителствени организации. Обаче в повечето страни, в които работят такива организации, обстановката е такава, че доброто финансово управление е доста затруднено. Тук искам да, да цитирам член 124 четвърто тире от финансовия регламент. От всички подлежащи на финансиране преки разходи, не преките могат да съставляват до 7%. Тук няма особени рискове във връзка с неправителствените организации, но понякога и по тази линия констатираме проблеми. Варумзи, Честно да си кажа, аз също, аз не разбирам защо, когато с право говорите за структурните фондове, говорите за споделеното управление, там има програми, които са много активни, тогава, а, тогава вие сте много активни, но що се отнася до а, неправителствените организации, вие не сте активни. Защо това е така, не разбирам. Сметната палата носи носи отговорност и за областта на неправителствените организации, а не само за другите оперативни програми. Но може би ще получа на този въпрос отговор. И така, сега ще проведем дискусия. Всеки може да задава, е, всеки, който присъства тук, може да задава въпроси на комисията, на сметната палата или на експертите. Имам вече двама колеги, които искат да се изкажат. Искам да ви успокоя обаче. Ще говорим, ще чуем след малко и неправителствените организации, след което пак ще имаме възможност за дискусия. И така, концентрирайте се, ако обичате, върху въпроси към комисията и сметната палата и експертите, които чухме до момента. Е Господин Дес има думата. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че не успях да присъствам на цялата интуси... и, и, дискусия. Имам въпроси към комисията и сметната палата. Защо се третират средствата различно? Аз съм фермер Ето, например, ако в моя съседен двор, моя съсед фермер е, им не, не внимава точно какво се снима върху неговата ферма, може да трябва да бъде глобен, глобен както се случи. А, значи, на европейско равнище нещата се следят много внимателно, много внимателно се следят средствата, които се разходват. Това трябва да въжи и за неправителствените организации. Аз а, получавам средства от Европейския съюз и всичко, което съм получил, бива публикувано с моето име и моя адрес. Това трябва да въжи и за неправителствените организации. Аз питам, кой финансира дадено на дадена неправителствена организация, какви са вашите членове, какъв е вашия отчет. То тези въпроси задавам на всички неправителствени организации, с които се срещам тук или в Страсбург. А, оказва се, че тези въпроси са въпроси, на които неправителствените организации не искат да отговарят. Аз не съм съгласен неправителствени организации да се финансират по непрозрачен начин. Комисията и Сметната палата трябва да внимават много да не се изхвърлят парите, да не се разхищават парите на дънакоплатците. Да Председателят добре. Може би тук наистина Сметната палата или комисията, господин Штрасер може да отговори тук. А, сега обаче колегата Явор. Благодаря. Благодаря за презентацията от страна на комисията. Благодаря за представенето на изследването и на презентацията на Сметната палата. Аз ще се опитам да бъда кратък. Аз идвам от страна, където неправителствените организации са под натиск под най-различна форма от е, правителството. Има срещу тях медийни кампании. Така че това е моята позиция за неправителствените организации. От тази гледна точка трябва да кажа, че изследването, което ни е предложено, е, според мен не е завършено и до някаква степен предупредено. Най-напред. Аз съм за пълна прозрачност във всеки сектор, включително неправителствените организации, включително частния сектор, включително публичната администрация. Честно да си кажа, препоръките и заключенията на изследването, по тях няма какво да кажа. Те са много ясни, разумни и до някъде меки даже. Дефиницията на НПО е, според мен тази дефиниция трябва да се договори с е, държавите членки. Освен това, по-добър достъп до данните за неправителствените организации, това би било нещо добро. Аз мятам, че данните съществуват или в комисията, или в държавите членки, така че не е въпрос, не, е проблем представянето на данните от страна на неправителствените организации. По-скоро проблемът е в държавите членки и комисията. Може би те трябва по-добре да публикуват данните. Когато става дума за отчетност и, и, и прозрачност, мисля, че не неправителствените организации са основният проблем. Средствата за НПО-та са около 1 милиард. Ако сравним с тази сума с бюджета за селското стопанство, виждаме огромна разлика. Е, господин Тес говори за този сектор. Средствата за неправителствените организации не са много. Тези средства се контролират и преди, и след тяхното отдаване. Те се контролират от агенциите в държавите членки, от комисията. Аз работя често с НПО-та и зная каква, каква, какъв е натискът върху тях да се отчитат. Може би не е видимо за обществеността, но истината е, че разходването на средствата се гледам и контролирам много внимателно. Аз обаче имам проблем с фокуса на изследването. Заглавието е бюджетен контрол на европейското финансиране на НПО-та. На осма страница – се говори за най-важните политики в Европейския съюз, но кои са най-важните, най-влиятелните политики? За мен обаче е важен въпросът кой е най-влиятелният фактор при вземането на решенията в Европейската комисия. Там има лобисти, и разбирам, че председателят на комисия се среща много повече с Deutsche Telekom, отколкото с неправителствените организации. Така че кой влияе върху вземането на решенията? Кой трябва да бъде контролиран повече? Имам и други забележки, но тъй като времето ми е ограничено, ще кажа само едно нещо. Що се отнася до финансирането на НПО-та? Разбрахме, че има пет НПО-та, които са разглеждани, но, много, но, но, но те не са финансирани изцяло от Европейския съюз. Ако говорим за проблеми, свързани с НПО-та, то това е по-скоро проблем за достъпа до финансиране. Малките неправителствени организации нямат достъп, защото те са много контролиране, има много бюрокрация. Така че малките и средни, малките неправителствени организации са почти изключени от финансиране големите финансови схеми са недостъпни до тях. И накрая, нещо, което не виждам в изследването, са държавно организираните неправителствени организации, т.е. полу неправителствените организации. Мисля, че този въпрос, такива е, организации също трябва да бъдат осветлени. Три има много неща, които да се направят тук в тази област, но не непременно тези неща, които са споменати в изследването. Уважаеми колега, явно вашите фенове са тук сред нас. Интересно, интересно изказване. Давам го, думата на господин Гизеке. Аз ще се опитам да не държа лекция, ще се опитам да се съсредоточа на въпросите, които ни вълнуват днес. Малко тъжни са нещата, които чухме днес. Няма дефиниция какво е НПО. Тоест, дефиницията е неясна установихме, че в рамките на комисията и в генералните дирекции видяхме, че няма едино прилагане на правото. Видяхме освен това, че когато парите се делегират на трети страни, там се говори за черна котия. Тоест, изобщо няма прозрачност. Това не е посланието, което ние трябва да имаме за европейските данъкоплаци. Сега, Европейската комисия говори за опростяване. Добре, всички сме за опростяване. Искаме да имаме дигитализация. Добре, това също може да е отговор. И хармонизация на правилата. Добре, но тук не става дума за това. Това не е проблемът. Въпросът е, е хармонизираното прилагане на правилата. Въпросът ми към комисията е какво правите вие конкретно за това различните генерални дирекции е, по еднакъв начин да прилагат правото на Съюза? Благодаря, казва председателят. Господин от, пуб... господин от публиката иска да каже нещо, моля, моля представете се и задайте въпроса си. Благодаря. Казвам се Карл Толър и съм директор на Европейския офис на, EU, на Transparency International. Много от нещата, които казахте, са за нас много интересни, много важни. Структурните фондове, тяхното разходване за нас е важно. Прозрачността е важен въпрос. Ето обаче един пример, който се споменава в доклада. Например, трудната проследяемост от, от консорциуми към други консорциуми. Това го виждаме при финансиране на университети, на малки и средни предприятия, пилота под програми Хоризонт 2020 или други програми. Сега, въпрос към господин Акерман. До каква степен вие Смятате, че това е проблем, проследяемостта на средствата е проблем при финансирането на неправителствените организации. По какъв начин това е, този проблем се отличава от проблема, свързан с финансирането на малки и средни предприятия, университети и други единици? Председателят, благодаря. Трябва да спрем до тук с въпросите. Искам да ви напомня, ще имаме още една дискусия. Господин Питера е следващият оратор с, с, и в момента приключвам желанията за задаване на въпроси. Госпожа Питера. Благодаря, господин председател. Имам два въпроса. Разбрахме, че нямаме единна дефиниция за НПО-та. Това е ясно. Не може да има обаче такава дефиниция, защото системите в държавите членки са много различни. Познавам пълската система. Аз съм работила, аз съм била шеф на неправителствена организация в Польша и зная, че е много трудно да се докаже, че една организация е създадена с, с, с нетърговска цел. В Полша има неправителствени организации с или без а, е, търговска дейност. Моят въпрос е, как дадена организация може да се квалифицира като непечеливша организация, организация с идеална цел? Защото има възможността за безконтролно финансиране. Зная освен това, че под шапката на една неправителствена организация може да се скрие лобистка група. Това съм го виждала в Польша не само веднъж. Под неправителствена организация се крият лобийски групи, които имаха дейност и в парламента. И така въпросът ми е, как могат да се проследят и защитят средствата от Европейския съюз от злоупотреба? Благодаря. Да, това е също въпрос към комисията. А също е, господин Волгантерек. Аз ще помоля, каза председателя, да колегите да отговорят след малко. Благодаря. Аз закъснях за презентацията, но имам въпрос основан на собствен опит. Аз работех на местно равнище в Уейлс И въпросът за търговските поръч... за обществените поръчки е интересен. Аз исках да предлагам услуги от страна на, на, на комуната. Понякога тези услуги се финансираха от комуната, понякога от Европейския съюз. Например, услуги за обучение на млади хора, детски градини се финансираха и така нататък. Въпросът обаче е наистина труден, е, въпросът за контролирането на средствата. Е, неправителствените организации казват, че има прекалено много одити и но много по-трудно беше да се види дали средствата са били разходвани разумно не само дали те са били разходвани законосъобразно. Важно е проектите да се прилагат, но те трябва да дават и съответните резултати. Това са моите въпроси към комисията и Сметната палата. Ние говорим все повече към бюджет, ориентиран към резултатите, но за в бъдеще и неправителствените организации трябва да са обвързани с постигане на резултати. Преди да преминем към по-задълбочена дискусия, може би е важен въпрос за това как да се види дали средствата, които са дадени на, пред... на неправителствените организации, са постигнали резултати. Господин Целер е последният оратор от този кръг. Благодаря. За мен въпросът е също много важен. Какво е неправителствена организация? Според мен това е една организация, която функционира извън държавата, така да се каже, извън тези структури и не е зависима от правителството. Обаче, при посещение в е, Штатите, видях, че има неправителствени организации, поне те се описват като такива. Е, това са организации, които работят с, не, с бездомници, с а, предлагат социални услуги и се оказва, че това са все области, за които отговарят държавата. И когато попитах каква е вашата субсидия, те ме погледнаха много очудено и казаха, защо смятате, че ние получаваме субсидия от държавата. Ние работим за хората в сектор, който не се покрива от държавата. Аз обаче смятам, че там, където държавата не може да изпълни своята отговорност, няма персонал, няма финанси, то тогава смятам, че трябва да се финансира организация, която се заема с тези задачи. Когато обаче имам организация, която казва, че е неправителствена организация и до голяма степен, и това тук трябва да се докаже, И, и, и когато тази организация се финансира от политически каси, за да влияе на политическия процес, това тук според мен вече е граница. Защото има граница между политически интереси, тяхното управление и изпълнение на функции на неправителствена организация. Мисля, че тук трябва да се ориентираме в нашата дефиниция. Председателя, благодаря. Имаше много въпроси. Аз бих предложил е, да отговори господин Штрасер от комисията, госпожа господин господин е, представителя на експертите и е, представителя на Сметната палата с Сметната палата. Започваме. Имате думата. Ти... Беше споменато финансирането на НПО в сферата на комунитарната помощ за развитие. Това се осъществява чрез пряко управление. Този начин на изпълнение на бюджета за Сметната палата е по-слабо рискован отколкото при структурните или съскоспански фондове. Ние установяваме, че има пряк контрол върху разходите от страна на НПО. Повечето проблеми са свързани с достъпа до данни, до различните системи, които се прилагат от различните структури на комисията, структурния фан, фонд финансира доста разнообразни проекти в зависимост от това в коя точка на света се осъществяват проектите. За сега ние не сме приели доклада от 2009 година публикувахме одит на изпълнението, насочен с акцент върху НПО, тъй като всички рискове, които споменах, свързани с финансовите одити и с одитите за изпълнение, засягат НПО, както и други бенефициенти. Всичко това трябва да се постави в контекста. Общите суми за глобална Европа в многогодишната финансова рамка е насочен към НПО. Това е една по-малка част от бюджета на Съюза. Мисля, че така нещата са поставени в контекста и ако Европейския парламент иска от Сметната палата да осъществи одит на изпълнението в определена сфера трябва да се отправи конкретно запитване. Благодаря. Господин Штрасер има думата. Ще се спра на няколко въпроса, които бяха поставени. Първо, с кого работим? По програмата LIFE. Критериите за достъпност са доста строги. Ние искаме доклади за изпълнението им, за да сме наясно какво са свършили НПО в миналото. Ние искаме да видим балансите им, за да видим колко добро е финансовото им положение, дали действително са организации с нестопанска цел. Искаме да разберем каква е структурата на техните членове. И разбира се, ние искаме да видим и работната програма, която предлага НПО. Тази програма е достъпна публично. НПО, които се финансират по програмата LIFE, трябва да са в подкрепа на изпълнение на политики в сферата на околната среда. Освен това се определя съфинансирането, което трябва да бъде до 60%. Но има доста, които са под тези 60%. Има някои, които имат само 25% съфинансиране. НПО също трябва да са активни в събирането на средства, да не зависят изцяло на средства от Европейския съюз, а да са в състояние да оцелеят без да бъдат финансирани от Съюза т.е. ние обръщаме внимание на устойчивостта на тяхната дейност. Това е от мен за сега. Благодаря за тези уточнения. От комисията господин Панигали. Благодаря, аз съм Панигали. Аз съм ръководител на отдел в Генерална дирекция ЕКО на Европейската комисия. Отговарям за бюджета, финансирането и контрола. Искам да се спра на някои от въпросите, които бяха поставени от ораторите. В някои случаи вече бяха дадени отговори от другите оратори, но въпросът за бюджета за хуманитарна цел това е само 0,6% от общия бюджет на Съюза. Това не бива да бъде изведен, е, извинение да се предоставя финансиране без никакъв контрол. Това на първо място. На второ място искам е, да разсея е, идеята за това, че не се управлява надлежен контрол поради трудните условия, в които се реализират проектите в комунитарната сфера. Това не е така. Ние работим с НПО, правим много детайлен анализ на партньорите. Това е особеност, че работим с 220 партньора, от които 197, чувствителна част от тях са НПО. Имаме ограничения обаче в бюджета, така че не ги финансираме всичките. Осигуряваме на близо 30% от тях само финансиране годишно. Ние внимателно следим спазването на критериите, които са заложени в регламента за хуманитарна помощ. Те трябва да са с нестопалнатска цел, да имат седалище в държава членка или в държава, към която насочваме финансиране. Тоест, ние проявяваме интерес не само към финансовото им състояние, но и до това, доколко са в състояние да действат и да реализират своевременно проектите. Ние имаме много строг вътрешен контрол. Първо, ние решаваме кои са нашите партньори, кои могат да бъдат финансирани от тях. Виждаме също какви са проектите, които се прилагат и от самото начало на предлагането на проектите до реализирането им осъществяваме строг контрол. Имаме широка мрежа от техническа помощ, около 450 специалисти имаме, които са на място, които работят заедно с партньорите, обсъждат и наблюдават и контролират проектите. Що се отнася до програмите, финансирани от Европейския съюз. Ние осъществяваме експост контрол и там обръщаме внимание на слабостите, които са наблюдавани. Въпроса за прозрачността. Разбира се, повечето са за това да има прозрачност, но този дебат ми напомня за други подобни дебати, от преди 10 години за това, кои са крайните бенефициенти за социалния фонд, дали това е организацията или институцията, която получава средствата, дали това е крайния бенефициент или е госпожа Бауер, или господин Смит, или е госпожа Ферари, които да се ползват от тези средства, като се ползват от курсове за обучение и прочие. НПО в много случаи работят с местни партньори по изпълнението на бюджета, но нашите договорни партньори са именно тези, които финансираме ние. Това исках да уточня. Та преди 10 години говорихме за структурните фондове и там беше много трудна думата за, много трудна концепцията за прозрачността за бенефициентите. Да видим до каква степен това, което казахте е, ще, дали ще, то ще се приеме добре от държавите членки. Сега господин Вил и експертите господин Акерман. От тях очакваме кратки отговори. Yeah. Uh, Благодаря. Ще бъда кратък. Искам да се спра само на един аспект и цяло споделям това, което казаха колегите и няма да го повтарям. От гледна точка на външните дейности искам да подчертая, че е важно да подчертаем това, колко независими са партньорите, с които работим. Особено външната дейност на Съюза Знаете, че свободата на изразяване, свободата на словото обикновено са подложени под натиск поради репресивната среда, създадена от някои местни правителства, което затруднява изключително много работата на НПО. В интерес е да имаме за това независими партньори, и да ценим това, че нашите партньори се опитват да създадат възможности за водене на дебати в тази сложна среда. Беше казано, че някои лобита могат да се крият за една или друга структура. Не зная дали това е вярно или не, но това е по-скоро европейски въпрос. Ние трябва да се опитаме да балансираме гледната точка, че повечето от НПО, които финансираме, ако не всички, на тях се гледа от страна на местните власти като на опасност, като предизвикателство, но все пак те представляват хората, тъй като в крайна сметка те защитават правата на хората или осигуряват услуги, които местните власти или не могат, или не желаят да предоставят. И това трябва да се запази, трябва да се гарантира тяхната пълна независимост. Благодаря ви. Благодаря за това пояснение. Виждам, че има истински екип от страна на Европейската комисия. Господин Акерман, Акерман един от нашите гости, оратори от консултантските има думата. Беше отправен конкретен въпрос към нас от Transparency International. Дали правим съпоставка между НПО, НПО малките и средни предприятия, университетите и прочие. Ние не включихме това в нашето проучване но получихме обратна информация за предходен доклад относно някои твърдения в доклада за регистъра за прозрачност и ние дадохме пояснения, казвайки, че поставените въпроси, свързани с ненадежността на това, което се вписва в този регистър, от НПО се отнася и за други типове организации. Благодаря. Сега преминаваме към още към следващия кръг въпроси, а именно реакцията на неправителствените организации. Тук е, сред нас има представители на някои от неправителствените организации. Трябва да се ограничим в изказвания до 5-6 минути, след което ще имаме дискусия. Там може да задълбочим материята. Господин Томас Хекеберг е първият ни оратор. Той е директор на Европейската мрежа за обучение и образование гражданско общество Европа. Моля, имате думата. Äh, Благодаря, господин Пипер. Уважаеми дами и господа, като първи оратор от името на неправителствените организации искам да кажа нещо основно, основополагащо за нас. Защо всъщност се финансират организации на гражданското общество и каква е ролята им? Те, тези НПО-та са част от плуралистичната демокрация и дават голям спектър на услуги. Те представят, представляват европейското общество и различните интереси на гражданите. И така отговорям на, отговарям на въпроса. Е, колегата си тръгна, но всъщност е, е, той попита защо всъщност с него се опитва да се свързват неправителствените организации. Ами за това, именно защото те представляват гражданите. Понякога е, Е, не се представляват определени политически интереси, но това е демокрацията. И също тези интереси трябва да бъдат подкрепени. Затова подкрепата на неправителствените организации, на гражданските организации е символ на едно плуралистично, отворено и демократично общество. И това е необходимо. И тук подчертавам едно, обществено финансиране е необходимо. Днес няколко пъти сте казано, че тези организации получават, искат да получават пари от правителството. Не, не, не. Те не искат пари от правителството, те искат пари от държавата или от Европейския съюз. Защо? Защото те представляват част от гражданите т.е. хора, които са данъкоплаци и искат да са независими от правителството. И това е много важно, защото вие знаете, че имаме и в Европейския съюз някои правителства, които, щом дойдат на власт, се опитват да заличат плуралистичните мнения в страната си. И естествено не искат да финансират неправителствени организации. И тук именно Европейския съюз играе огромна роля, а именно при финансирането на неправителствени организации, защото в някои страни тези организации са изложени на политическо своеволие, за съжаление. Като неправителствени организации и организации на гражданското общество искам да кажа следното. Ние сме на мнение, че Независимо от наименованието на тези организации, А тези организации, ако не споделят европейски ценности, те не би трябвало да бъдат финансирани от Европейския съюз. Беше вече казано днес, че има проблем с дефиниция на неправителствена организация – Наистина, дефиницията е трудна, защото аз казах, че неправителствени организации означава именно а, това да се получават обществени пари, а неправителствени пари. Бе даден примерът в Полша, че не е ясно винаги кой се крие зад една неправителствена организация. Според нас, трябва човек да помисли дали да не се направи опит да се създаде една дефиниция за неправителствени организации или организации на гражданското общество. Може би може да се намери едно понятие, може би трябва да се стартира един такъв опит. Много от тези организации се занимават вече 30 години с въпроса за дефинициите. И днес бе казано, че е трудно, защото имаме вече 28 различни решение в държавите членки. Но около 70% но не е ли така, че около 70% от законодателството вече съществува в държавите членки? Така че може да се помисли и върху една дефиниция на неправителствена организация. Въпреки, че комисията казва, не правим предложение в тази насока, защото не смятаме, че съвета ще го приеме. Ако така продължават нещата, то тогава историята на успехите на Европейския съюз щеше да бъде пет пет страници и на първа страница щеше да има само един флаг на Европейския съюз, за да се види кой е платил за брошурата. И така, едно, една дефиниция е разумна да бъде намерена. На последно място. Искам да се спра на следното. А проз... ви, видимостта, видимостта на финансирането. Експертите казаха нещо, което не е съвсем вярно, а именно, че не се спазват изискванията за видимост. Повечето организации го спазват. Но съвсем ясно трябва да кажа, да, нещата могат да се подобрят. Ние сме самокритични тук но би било лесно за, по-лесно за нас, облегчение би било за нас, ако има ясни и единни изисквания от страна на комисията, а не всяка генерална дирекция да дава своите изисквания, тогава изискванията от наша страна би могло да се спазват по-лесно. Съвсем ясно искаме обаче а, да кажем не искаме конкуренция тук. Не искаме да има конкуренция кой най-бързо ще реагира на някоя катастрофа. Понякога може би е по-разумно да не се казва, че Европейския съюз е дал пари за защита на дадени или подпомагане на дадени граждани. И така, дефиницията, това беше нещото, на което се спрях и по-единни изисквания към неправителствените организации от страна на комисията. Председателят благодаря, ясни бяха аргументите. Следващият оратор е госпожа Шик, доброволческа организация за сътрудничество в успешни ситуации. Имате думата. Uh, Ще се изкажа на английски, въпреки че имам възможност да се изкажа и на немски. На няколко пъти бе спомената думата хуманитарен. Аз обаче искам да говоря за НПО като изпълнители на съществуващи изисквания. Вече беше казано от комисията защо тя работи с НПО, но искам да задълбоча разсъжденията по този въпрос. В областта на хуманитарната дейност намаляването на бедността и спасяването на живот са от огромно значение. Искам да навляза в повече дълбочина що се отнася до тези дейности. Има множество документи от страна на комисията, в които се потвърждава, че за свършването на тази работа са необходими НПО. И то не какви да е НПО, а професионално организирани и работещи НПО. Мисля, че и в регламента правилата а, са съгласувани с парламента и с съвета. Много говорим за комисията, но държавите членки са подкрепили това участие на неправителствените организации колкото и да има странности в някои държави членки. Мисля, че държавите членки все пак имат своята важна роля и е, има стратегическа група е, под ръководството на госпожа Мокерини. Тя неодавна потвърди колко важно е гражданското общество за изграждане на мира, за решаване на конфликтите. Ние имаме сравнително предимство в сравнение с ОНЕ, с червенокръските организации. Комисията работи за това да се изчистят всякакви такива структури от търговски съображения. Неправителствените организации имат присъствие на място, кои, което никоя друга организация до сега не е успяла да постигне. Когато става дума за хуманитарна помощ, все пак НПО в глобален мащаб са тези, чрез които може да се канализира тази помощ. Говоря за Алепо, за Сомалия, за Северна Нигерия. Това са знакови названия. Е, и много от неправителствените организации чрез тази хуманитарна помощ е, откриват пътя към устойчиво дългосрочно развитие. Значи, трябва да има средства, които комисията да отпуска, за да се гарантира такава устойчивост. Също така има едно много голямо предимство на неправителствена организация. Тя винаги е гъвкава. Това е много голям наш плюс. Ние можем много бързо да се приспособяваме към ситуацията на място, както при държави, в които има конфликти и като цяло нестабилна ситуация, така и при природни бедствия. Освен това, имаме експертни познания, имаме професионализъм. Те, както каза комисията, има рамкови споразумения за партньорство. Те се подписват преди да се отпуснат средствата, преди дори да се запита комисията дали вие сте този, на когото трябва да отпуснат средствата. Ако има организации, които не са в съответствие с изискванията и не могат да отговорят на поставените цели, те след 2-3 години отпадат. Това е естествен подбор на естествен процес на селекция. Искам да благодаря на колегите, които говориха за пръсването на парите и за това, че има едно тежнение към укрупняване на проектите. Би трябвало една организация да има капацитета, обаче да изпълнява големи проекти. Така ли трябва да изглежда участието на гражданското общество в бъдеще? Не е моя работа да кажа дали искаме да имаме само големи неправителствени организации или малки гъвкави организации, дали искаме да запазим разнообразието на неправителствените организации, защото в южната част на Европа, в източната и част, в западната и част, в северната и част и в центъра на Европа всички те са много различни. Мисля, че разликата също е наш плюс, защото така можем да откликнем на най-разнообразни потребности. Трети наш плюс е, че работим съвместно с местни субекти. И ще отговоря Същевременно на един е, ваш въпрос. Когато се работи в сферата на хуманитарната дейност, има много силно желание за работа с местни структури, обаче комисията в момента не позволява това с оглед носене на отговорността е, за изразходването на средствата. Ние трябва да носим тази отговорност и трябва да гарантираме, че средствата се изразходват е, законосъобразно. Обикновено неправителствените организации не разпределят разпространяват парите, ей така, не ги раздават наляво-надясно, защото те носят отговорността пред дънакоплатеца. Тук ще навляза в темата защо поставяме въпроса за нашия отчет пред дънакоплаците. Аз самата съм дънакоплатец. Всички в моето семейство са. Ако в една неправителствена организация възникне скандал, нещо, което интересува медиите, те не се интересуват, когато нещата вървят добре, тогава Всички ще пострадаме. Всички е, трябва да отговаряме на въпроси. Следователно, в наш всеобщ интерес е системата да работи добре. Мисля, че това трябва да се отчете. И тук е, ще поставя проблема за пропорционалността е, пропорционалността, съразмерността в нашия сектор. Тук аз много се радвам, че имаме достъп до цифри, споменати от колегите. Структурните фондове няколко пъти бяха цитирани. Прогнозното ниво на грешки за глава четвърта във връзка с хуманитарната помощ за доклада от 2015 година на Сметната палата възлиза на 2,8%. А економическото, социалното и териториалното сближаване е сфера, в която прогнозното ниво на грешките е било 5%. Като погледнете сравнително различните раздели на бюджета в кохезията има 50, в 51% проблеми с изразходването на средствата, докато в нашия сектор проблеми са регистрирани в 4% от случаите тук трябва е, да се настоява на съразмерността. Всяка неправителствена организация, която е одобрена за финансиране от Европейския съюз, трябва да докаже, че за всеки проект може да изпълни изискванията на регламента. Тъй като всеки дарител има собствени процедури, и правила за отчитане, включително ООН, които работят чрез мрежа от НПО. Представете си е, колко сложно е за НПО да работят ефикасно. И сега заключенията. Неправителствените организации Европейския парламент трябва да приветстват предложените мерки за упростяване на съществуващата система, защото това опростяване ще доведе до повече прозрачност на цялата верига, повече прозрачност за външните проверители и повече прозрачност за онези, които се интересуват как да накоплаците получават някаква полза от средствата отпуснати на неправителствените организации. Да, наистина э, имате право. Хубаво е, че още веднъж подчертахте тази позиция. Предпоследният колега за днес, това е господин Джеферсън. Той е директор на Конфедерацията за помощ и развитие. Имате думата. Thank you very much. <clears throat> Um, I just wanted to shed light... Искам да хвърля светлина върху един от въпросите, който е повдигнат в доклада. Става дума за НПО, които работят в съюзи. Мисля, че може да има известно неразбиране за това, защо НПО го правят и понякога се представя като някакъв а, неприемлив мотив, че са непрозрачни в дейността си, че прикриват влиянието, което имат и прочие. Защо създава такива съюзи? Работейки на равнище Европейския съюз, за нас е много важно е да работим с различни организации в различни държави от Съюза, да имаме още позиции, както и да обменяме информация, да извличаме полки, да се учим едни от друг. Всички членове на моята конфедерация ценят това, че са част на една организация, която е мрежа от е, НПО от различни части на Европа. Освен това, така има също и по-голяма ефикасност, по-економично е вземането на решения и работата, която осъществяваме. Освен това, има и солидарност. Ние имаме големи организации, малки организации. Ние идваме от четирите краища на континента и а когато сме част от тази конфедерация, ние можем да се възползваме в по-голяма степен от възможностите. Освен това, това е от помощ и за нашите партньори. Затова Европейската комисия също подпомага такива съюзи и конфедерации от НПО, тъй като има сложни позиции от различни страни, които позволяват ние да ги разгледаме, и да ги представим на вземащите решения с е, нужната легитимност и ефикасност. Е, това би било по-сложно, ако отделни организации го правят е, самостоятелно. И наистина, много от членовете на моята мрежа са членове и на други мрежи, но няма нищо лошо в това. Забелязваме че това се случва и в различни други сектори. Може да има НПО, което работи по хуманитарните въпроси. Те могат да са част от нашата мрежа или пък мрежата Voice, от която е колегата до мен Катрин, или пък могат да работят по въпроси на а, правата на детето и прочие. Тоест няма нищо необичайно една и съща организация да членува в различни мрежи. Начина по който се разпределят е, финансовите средства за мрежите и кръстосването на финансиране е въпрос, който вече е разискван в предишните изказвания. Има доста одити и ексанте, и покс т.е. няма никаква мистерия за това къде отиват финансовите средства. Както казаха и колегите, аз не считам, че имаме някакви затруднения с това да осигуряваме прозрачност. Когато работим с тази комисия или с други, ние нямаме нищо против да работим за допълнително подобряване на прозрачността. Това, че работиме в съюзи е от полза за НПО, за нашите членове, но също е от полза и за комисиите на Европейския парламент, за Европейската комисия, за други заинтересовани страни. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря за това, че привнесохте този аспект, мрежовия аспект на работата в дискусията. Добре. Ще помислим върху въпроса за това как може да се, как би трябвало да се документират определени парични потоки, потоци. Защото разбираме, че има синергии, но някои от отношенията биха могли да бъдат по-прозрачни. Джереми Уейтс е последният оратор, който е генерален секретар на а, Европейското бюро за околна среда. Имате думата. Благодаря. Искам да благодаря за поканата да участвам в тази дискусия. Ние силно вярваме в прозрачността, отчетността и ние работим за укрепването и на прозрачността, и на отчетността. Ние напълно разбираме същността на работата, която осъществяваме Както беше казано тук, ние искаме да подчертаем, че финансирането от комисията за НПО е нещо важно за нашата ефективна работа. За мен е трудно да призная реалностите, в които оперираме като генерален секретар на най-голямата организация, която работи в сферата на опазването на околната среда в Европа. Опита, който сме натрупали, показва, че се налага да изготвяме много детални заявки, да подготвим много детални отчети, като даваме много подробности по всички аспекти, въпреки че тук се твърди, че липсва прозрачност. За това за мен е малко объркващо да чуя, че се правят подобни а, изявления тук в а, тази зала. Това, което казвам тук, а, се показва и в доклада, който е изготвен, а, тъй като нашата организация беше а, включена в а, един от а, казусите, които са част от доклада. Ние виждаме какви са препоръките от това проучване. Много от тях потвърждават, че нашата организация е на прав път. Но когато се правят някои коментари, с които не сме съвсем съгласни. Мога да кажа, че ам, всичко това само доказва, че ние вършим добре много от нещата. Искам да подчертая трета и четвърта точка, които виждате на този слайд, които показват защо финансирането за НПО е от такава важност. Тъй като ако отнемете финансирането, което сега получават НПО, ще се стигне до голям дисбаланс по отношение на ангажирането на различни заинтересовани страни. Финансирането на НПО позволява заинтересованите страни да участват наравно с представители на частния сектор и така се получава един по-балансиран процес на вземане на решения което е изключително важно, когато говорим за Орхуската конвенция. Европейския съюз е, има задължението да подкрепя работата на НПО, които работят в сферата на опазването на околната среда. Това право би било доста теоретично, ако не получава финансова подкрепа. Мога да приведа примери от личния опит на нашата организация, когато правителствата водят преговори за това какви трябва да са стандартите за замърсяване от различни мишлени източници. Те трябва да участват в тристранни преговори с бизнеса, с гражданското общество, но местата на гражданското общество биха били празни, тъй като има доста малко на брой НПО, предвид на това, че има много малко публично финансиране за тях. А е важно те да участват в преговорите между правителството и индустрията и не бива да се оставя само тези две страни да вземат решенията, тъй като това не би било добре за европейското общество. Едва ли сте забравили за скандала Дизелгейт? Това е ясен пример за това, когато има много тесни взаимоотношения между частния сектор и правителствата, до какво може да се стигне. Въпреки, че НПО са посочвали разминаванията между реалното замърсяване от емисиите на превозните средства и тези, които се докладват. Затова трябва да приветстваме ролята на гражданското общество, че а, обръщат внимание на тези факти. Ние цяло подкрепяме задължителен регистр за прозрачност, който да се отнася до всички заинтересовани групи. Искам да се сложи край на срещи с нерегистрирани лобисти и да се осигурят повече ресурси за правоприлагане в тази област. Трябва да има една по-добра система за финансова прозрачност, но това не е в нашите ръце. Ще спра до тук и с удоволствие ще отговоря на допълнителни въпроси. Благодаря. Всички политици, всички ние се ползваме от вашата работа. Ние я ценим Но, естествено, тя трябва да се основава на аргументи, на факти, а не на предразсъдъци. И тук също може да се избере критерии, критерии за допустимост и този критерий може да се интегрира в, в, в, в финансирането. Критиката не се отправя толкова към е, неправителствените организации. Става дума по-скоро за доверие. За нас това е важно, доверието е важно, ние просто обаче за момента не може да прогледнем през тази стена от цифри. Затова мисля, че Сметната палата тук трябва да стане по-активна, защото смятаме, че те могат да стигнат до информация, която да е основа за това доверие. Добре, сега преминахме през всичките презентации. Това беше официалната част, така да се каже. Двама колеги искат думата за момента. Моля, бъдете кратки. След това господин Стас току-що поиска думата. И малко преди и половина трябва да приключим, защото залата е планирана за следващо мероприятие. Лаура Дезилва от неправителствената организация Монитор. Имате думата. Thank you. Um, and first of all, let me start by thanking you for commissioning the най-напред искам да благодаря за това, че е възложен докладът и за това, че темата е поставена на разискване. Тя категорично е с голямо значение. Искам също да кажа, че голяма част от нашите проучвания са посветени на финансирането, което Европейският съюз отпуска за държави извън своите държави членки. Тоест, моля да Имате предвид, че ние не разискваме финансирането насочено към структури вътре в Съюза. Приветстваме вашите констатации, подкрепяме вашия доклад. Искам само обаче да очертая една по-обща картина. Европейският съюз е най-големият дарител на помощи в света с 82 милиарда евро, евро не долара е, които насочва към помощ по принцип. Е, неправителствените организации е, се вписват в тази картина. Няма конкретна цифра за това колко точно отпуска Европейския съюз на неправителствените организации. И за това тук се говори за липсата на организирана система, която да направи тези цифри видими за всички. От тези 82 милиарда почти 100% са за бенефициери, занимаващи се с външни въпроси. Девко, преди всичко. Това не са данни от нас, това са ваши данни. Значи, категорично трябва да се излезе извън границите на Европейския съюз и да се види какво правят неправителствените организации извън Съюза. В този контекст много бих се интересувала от това как извършвате измерване на работата, която вършат тези различни неправителствени организации по света. Тук не става дума само за прозрачност. Може би организациите правят това, което по тяхно мнение е най-добро, обаче дехността им може да няма това отражение, което Европейският съюз е имал предвид на място. Значи, е, тук опирам до въпроса за диалога с Европейския съюз. Може ли да се е, създаде такава обстановка за диалог, е, при която да се вземат предвид условията на място. Има и неправителствени организации, които не се финансират от Европейския съюз. Ако финансира един проект Европейския съюз, той трябва да е уместен, да се вписва в неговата политика. Мисля, че това бяха основните елементи, които исках да принеса в дискусия. Ja, Госпожа Кони Ройтер, извинявайте. А, Извинявайте, не съм, е, не съм жена, мъж съм. Аз съм генерален секретар на Солида. Това е мрежа от неправителствени организации. Наистина дефиницията е трудна. Обаче има и една разлика. Имаме е, организации, членове на неправителствени организации. Каритас, например, е, Федералния съюз на неправителствените организации. Така че около 9 милиона хора са членове на нашата мрежа. Имаме член 11 в Европейския договор за финансирането и това не бе споменато. Там става дума именно за финансирането на неправителствените организации. Мисля, че трябва да се спомене не само прозрачността на финансирането, но трябва да се говори и за добавената стойност на финансирането за обществото. Моите колеги аргументираха доста от политическа гледна точка, но според мен важно е да знаем как сме как, каква е нашата, нашата правна основа, на, на която да стъпва нашата дейност. Делойт, КПН2 и други а, адвокатски фирми ни посещават понякога, т.е правната система, нормативната система на белгийското законодателство е обвързваща за нас. И на следващо място бихме ви били благодарни, ако заложите на европейския статус на неправителствените организации, тогава може да има и повече прозрачност. Председателя, да, повече единство, повече еднозначност. Това е, е нещо, за което заставаме и ние. И последният оратор, колегата Стас. Аз мога да бъда кратък. Им чухме много мнения, комисията, сметната палата – неправителствените организации. Ами, аз трябва да кажа, аз съм доста оптимистичен. Е, имаше негативни нотки, но въпреки това, мисля, че ако имаме доверие едни към други, нещата ще потребна, тръгнат. Естествено, има черни овци, тях има навсякъде. Европейските политически партии, европейските фундации, те се финансират от обществени средства. Там също обаче има черни овци, там също има злоупотреби. За нас обаче какво е важно? Важно е, че ние депутатите и неправителствените организации виждаме проблемите от друга перспектива. Опитваме се да създадем връзка с гражданите, е, да дадем глас на безгласните – дали това са нашите граждани или гражданите от трети страни, чрез неправителствените гра... организации тези гласове се чуват. Имам въпрос за... по отношение на изследването страница 98. Става дума за видимостта и, и, и препоръката към за видимостта. Как смятате, че неправителствените организации трябва да могат, могат да станат по-видимо? И извинявайте, трябва да тръгна след малко, защото имам оговорка с неправителствена организация от Антверпен. Става дума за мобилността. Председателя, да, след 3 минути така или иначе ще свършим. Госпожа Шик може да има думата за отговор от страна на неправителствените организации. Аз само ще започна, може би колегите ще ме допълнят. Мога да кажа, че работим много с съответните служби на комисията. Тази работа е много полезна, тъй като там, където е имало недостатъци, те са били преодолени. Много сме постигнали от гледна точка на видимост, но винаги има какво да се направи. Що се отнася до видимостта на европейския проект чрез нашата дейност на ниво държави членки. Това е нещо, което всички неправителствени организации се опитват да постигнат, да направят връзка между европейската политика и националната политика. Нали? За това съществуваме. Искам да посоча една цифра. 9 от 10 европейски граждани подкрепят помощта в хуманитарната сфера и за развитието. Това означава, че 90% от гражданите казват такава подкрепа. И тази цифра расте. Говоря за данни на Евробарометър. Щом като има такава подкрепа, значи не се справяме толкова зле. Ja. Bitte, noch ein. Да, заповядайте. Може би едно последно изказване от моя страна във връзка с представителността. Мисля, че една от силите на неправителствените организации и тях, част от ползата, която те принасят на институциите, е, че ние се стремим да бъдем представителни. Това означава, че ние в организациите смятаме, че дължим отговорността не само на този, който ни дарява средства, да, дължим отговорност чрез договорите, които подписваме, но ние дължим отговорност на нашите поддръжници, както и на хората, които са ни дали възможност да изразяваме тяхното мнение. Това са все отговорности, към които ние се отнасяме много добре. В доклада се споменава хартата на НПО, истанбулските принципи. Естествено, винаги може да се направи нещо повече за по-пълното спазване на тези принципи. Обаче е, искам да подчертая, че като организации ние отговаряме пред своите поддръжници. Както каза Катрин, това са милиони граждани и ние отговаряме пред онези, чието мнение изразяваме. Нашата отговорност следователно не се ограничава до финансовата отговорност, която носим пред донорите. Мисля, че това ползва всички вас, които финансирате неправителствените организации със средства на дънакоплаците. Благодаря. Прима. Ганц herzlichen данк auch für diesen Чудесно, благодаря ви за това изказване. Благодаря ви. Искам да благодаря на всички колеги, на всички гости. А, не зная вие как се чувствате, аз самия доста научих. Доста неща научих. Благодаря за дисциплината. Благодаря за това, че се спазваше времето за изказване. Да видим как сега ще продължи развитието на доклада. Благодаря и от името на госпожа Кресле. Довиждане.